Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. И сега преминаваме към обясняването на вод. Моля на всички членове на парламента, които не искат да участват в дебата, да напуснат пленарна зала. Ви информо di aver ricevuto numerose richieste di... Получих много голям брой искания за обясняване на вота. Но заседанието ни може да продължи най-късно до 14 часа 45 минути, за да могат служителите да подготвят залата за заседанието, което започва в 15 часа. Останалите обяснения на вода могат да бъдат представени в писмен вид или да останат за откъп. Започваме с доклада Мойса. Моля ви за тишина. Моля колегите, които не се интересуват от дебата, да напуснат пленарната зала. Думата има господин Полчък за една минута. Господин председател, аз съм убедена, че гласа ми няма да бъде чут от всички, но все пак ще се изкажа. Радвам се на сближаването ни с Република Молдова. Подкрепях го още когато бях член на групата за, прав... за приятелство между Чехия и Молдова. За молдовските граждани това сближаване е много важно. Споразумението, което беше одобрено, освен това, е, слага край на този процес на сближаване. Както вече заявих по време на разискването след приемането на споразумението за асоцииране, облегчаването на визовият режим, предоставянето на статут на партньор на Молдова, както и намаляването на митата за продуктите внасени от Молдова, са много важни мерки, които действително ще допринесат за бюджета на Молдова. И мисля, че това е много положително за страната и много се радвам от е, това споразумение. Поздравявам също така и Молдова за постигнати успех. Honorable Дзамбаски. Думата има господин Джамбаски. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, подкрепих усилията за подкрепата за Молдова в този момент, защото смятам, че тя е ключова. Справедливо е да се помогне на тази държава, особено когато ползите ще са много по-големи от някои възможни времени неудобства. След като Комисията по земеделие и развитие на селските райони е оценила че няма да има осезателен отрицателен ефект върху никоя от държавите членки то подкрепата на молдова е въпрос и на политическа отговорност. гледайки цифрите можем да видим че става въпрос за внос на минимални количества земеделски продукти които не биха повлияли на общия европейски пазар. от друга страна с тази стока допускайки безмитен внос на тези земеделски стоки ще помогнем малките и средни производители в молдова които търпят ефекта от наложеното на страната ембарго. финансовият ефект върху приходите от мита също ще е пренебрежимо малък нещо повече подкрепата за молдова е ясен сигнал че не изоставяме приятелите си тези които смятаме за важни. като представител на българия разглеждам и този жест към българските общности в молдова които могат да видят че българия и българските представители не са ги забравили и не са ги изоставили. мисля че гласувайки за доклада показваме солидарност и намерение за действие в правилна посока а именно присъединяване на молдова към европейския съюз. благодаря ви. Следващия оратор. Майкро, майкро, плиз. Нямате микрофон. Майкро. Excuse me. Pane předsedo, také podporuji změnu autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku. Благодаря, господин председател. Тази промяна и преминаването към автономните митнически преференции са много важни и по този начин спатихме едно много ясно послание, че Молдова не е изоставена сама, тя не е оставена сама на произвола на Руската федерация. Молдова иска да бъде партньор на Европейския съюз и, и за това Европейския съюз с пълно право отговаря на нейното искане, отваряйки своите пазари на сутопанските продукти, за да може Молдова да оцелее економически и да има своя независима външна политика по отношение на Русия. И тук говорим не само за търговските и економически ползи. Тук чрез това споразумение изпращаме един много важен политически сигнал, тъй като подкрепяме една държава, която иска да има своя собствена независима външна политика. Ето защо аз приветствам тази стъпка напред и се надявам, че за бъдеще Молдова ще се превърне в един силен истински партньор на Европейския съюз. Благодаря ви. Думата има господин Шон Кели. Паскал Гориш. Uh, Благодаря, ще говоря на ирландски келтски. Вчера участвах в дебата. Дебата беше с изключително положителен характер и приветствам направеното решение. Аз гласувах за това предложение. Имаме 551 гласа за този текст. Това е едно голямо мнозинство. Надявам се, че този вод ще даде надежда на молдовците и най-вече на малките фермери, които разчитат на своите продажби. В момента обаче те не могат да ги изнасят за Русия поради Путин и неговата политика. Ето защо те имат нужда от нови е, пазари. За нас няма да е проблем да осигурим пазар за тези е, земеделски продукти. Както казах и вчера, приятел в нужда се познава. И ето защо аз искам да кажа, че е необходимо да покажем, че помагаме на нашите съседи, когато те са изпаднали в нужда. Коледа наближава и мисля, че направихме един отличен жест. Благодаря. Яр. Доклада Депре, господин Яр. Micro, please. Микрофон, ако обичате. Благодаря ви. Всъщност аз е, е, исках потвърждение на моята молба, обаче току-що чух е, потвърждението по доклада Мойша, но също така и по много други. Но на... Председателя, извинявайте, не сте на моя списък, обаче можете да се изкажете, ако искате. Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Е, както хората от всички страни в тази зала, аз съм за всички мерки, които засилват суверенитета на Молдова и нейната западна ориентация е, и на нейния народ. Но има един друг въпрос, е, който отива отвъд политическия въпрос. В момента ние разширяваме общия пазар към страни, които не са достатъчно развити. И аз се надявам това да продължи. Нека да се види разликата между членство в Европейския съюз и свободна търговия с Европейския съюз. Защото страните, е, нещата не са ясни, поне в моята страна. Вие можете да, не можете да имате достъп до пазара, ако не сте част от политическата структура в Брюксел. Всяка страна по света, Македония, е, Норвегия, Лихтенштайн, островите от е, Ламанша, всички всички е, е, като че ли са членове на Европейския съюз. Като че ли е, Великобритания ще бъде единствената страна, която няма да има право до свободен достъп до Европейския пазар, ако не е член на Европейския съюз. Това е въпроса. Господин Ярим, думата сега. Благодаря, господин председател. Аз искам да се възползвам от обяснението на вота, за да ви поздравям за решението по бюджета, намерено чрез прогриращи бюджети за 2014 година. Успяхме да поставим добра основа и за бюджет за 2015 година, който в крайна сметка успяхме да одобрим. Тази процедура, разбира се, е необходима, но тя е и малко дразнеща, тъй като Европейския съюз има солидни бази, чрез вноските на държавите членки, финансираме се също така и чрез а, приходите от ДТС, от глоби. Така че средства има. А, Проблем обаче се оказва не наличието на средствата, а съгласието страна на държавите членки или факта, че те забравят да, си, да извършат плащането вноските си на време. И всеки път се оказваме в положение, в което се сблъскаме с неизвършени плащания. Благодаря ви. Господин Яр, имате дума по, проект на гръщ бюджет номер 3, господин Яр. Два пъти в моят списък. Благодаря, господин председател. Значи правя плавен преход към следващата си реч. Става дума за бюджета за 2014 година, както и за бюджета за 2015 година. Мисля, че създадохме подходящата основа за действие. Комисията, парламента положиха всички усилия за да гарантират, че ще се е, премахне е, купчината от натрупани задължения. Тук не става дума за това, че парламента постоянно харчи пари. Не, тези задължения се натрупаха, защото държавите членки не дават достатъчно средства по своите вноски. Така че ви моля, нека да се споразумеем за това, че трябва да се плащат задълженията, някои вноски трябва да се плащат на време и по този начин ще може и ние да си плащаме задълженията. Благодаря. Госпожа Малетич. Разина неплачених рачун. Благодаря, господин председател. Неплатените сметки непрекъснато се увеличават като брой до 2010 година. Сега стигнахме до 28 милиарда. А, а освен това, в държавите членки има много неплатени сметки. А, бюджетът не може да остане в това положение. А, Нашите закъснения накърняват доверието в Европейския съюз. Заради това аз гласувах за настоящия бюджет където се предвижда увеличение с 4,2 милиарда, т.е. 2,4 е, милиарда ще бъдат предназначени за фондовете за развитие, които са много важни за ежедневието в наш, на нашите съграждани. Благодаря. Сега ректифициран, е, коригиран бюджет номер 4. Госпожа Руис има думата. Президенте, bien hablaré. Господин председател, бих искала да продължа да говоря за положението в Средиземноморският регион, докато продължавам да имам тази възможност, тъй като продължава да се увеличава броят на смъртните случаи на мигранти, опитващи се да стигнат до европейските брегове. Съгласно Международната организация по миграцията. Става въпрос за много сложни и комплексни въпроси, определящи миграционните потоци. И смятам, че трябва едновременно да направим оценка и на причините, и на последиците. И а, трябва да работим на място в държавите по происход на мигрантите и да сложим край на несправедливостта, която води до насилие и преследвания, които карат тези хора да бягат трябва също така зачитането на границите на Европейския съюз да върви ръка за ръка с зачитане на правата на човека на мигрантите. Ето защото трябва да действаме и на местно, и на европейско равнище и да се съсредоточим върху случващото се по границите на Европейския съюз. Зато имаме нужда от един подход към миграцията. Благодаря ви, думата господин Яр. Благодаря, господин председател. Още веднъж бих искал да изтъкна следното. С приключването на работата по бюджета за 2014 година се взе решение да не се забъркваме в същата каша за 2015 година. И мисля, че трябва да благодарим на парламента за това, че прояви готовност за компромис с цел Европейския съюз да може да си плаща сметките, защото иначе щяхме да стигнем до един лов на вещици, много от програмите за инвестиции нямаше да имат необходимите ликвидни средства и нямаше да може да си изплащаме задълженията. Би било добре държавите членки да си плащат вноските тогава, когато се налага намалява БВП и ето защо има и намаляване на годишните вноски. В същото време средствата по ДДС също намаляват. Има обаче увеличаване на глобите. Това пък води до известен излишък. Така или иначе призовавам държавите членки да си плащат носките на време. Благодаря. Сега проект на коригираш бюджет номер 5. Първият е господин Шолтеш. Non е la parola onorevole Няма го. Няма го господин Бегин. Non е la parola onorevole също отсъства, затова господин Морети има думата сега. Госпожа Морети. Благодаря, господин председател. Да, споразумението е, по бюджета за 2015 година. За нас искам да кажа, че самия бюджет не е удовлетворителен, но решихме да гласуваме за него е, и по този начин ние поехме нашата отговорност. Заедно с италианското председателство е, и заедно с госпожа Жаба ние смятаме, че усилията не са достатъчни. Е, отново съвета беше жертва на национални чувства Германия, Франция Франция и Англия не проявиха желание да постигна това съгласие. Все пак Европейския парламент постигна печат по кризата на плащанията. Няма достатъчно средства обаче нито за програмата Еразъм, нито за програмата Хоризонт 2020 година. През следващите години обаче трябва приоритетно да приложим глобална реформа на бюджета. Всяка година той показва своите ограничения и своите противоречия. Госпожа Малетич, благодаря ви. Гласувах в подкрепа на този проект регулиращ бюджет за 2014 година, тъй като 46,9 милиарда евро бяха мобилизирани в помощ на Харватия, Словения и Австрия за справяне с последиците от природните бедствия. Щите бяха в размер 1,5 милиарда, а наводненията само в Харватия принудиха голям брой хора да напуснат домовете си и предизвика щетите за 211 милиона евро. Фонда за солидарност на Европейския съюз ще мобилизира 8,6 милиона евро, които няма да са достатъчни за справяне с всички щети в Харватия. Целта ще трябва да се мобилизират и други фондове в подкрепа на жертвите. от има колегата Пленкович. Благодаря. Господин председател, има много природни бедствия, наводнения, които засягат Гърция, Харватия, Словения, Италия, инфраструктурата пострада, частната собственост пострада, пътищата. Европейския фонд за солидарност е създаден точно за такива случаи да подпомага държавите членки. Ето защо смятаме, че ПКБ номер 5 е много добър. Той ще помогне да се е, заличат е, до известна степен тези разходи, които възникнаха в е, Харватия. 1,6 милиарда се предвиждат. Те ще е, помогнат на Харватия да изплати обещетения на онези, които бяха най-сериозно засегнати. Благодаря. Господин Ханан. благодаря. Всъщност аз щях да кажа, е, че е, целта на всяко законодателство е да се стигне до портфейла. Е, сега, дали ще стане въпрос за природни бедствия, отговора винаги е да се харчат чужди пари. И всъщност по този начин вие ставате много добродетелни и вие убеждавате себе си. Искам обаче да кажа нещо тук на целия Европейския парламент. Ако е, чуете какви са новите новини от тези страни, е, по-скоро посъгнете на собствените си джобове, а не на тези на е, вашите дънакоплаци. Сега говорим за тези бедствия. Говорим за наводненията в източна Словения или в други части на Балканите. През май месец, преди няколко седмици, аз бях горта от това, че водих група от наблюдатели. Ние отидохме и свършихме физическа работа. Ние разчистихме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 Съжалявам, не мога да приема сини карти. Не, това не е дебат, а е обяснение на вота. Продължаваме с следващия доклад на господин Депре. ПКБ номер 7, колегата Неков. В резултат на наводненията, случили се в България през 2014 година, много градове и села преживяха опустошителни бедствия. Бяха дадени десетки жертви. В много населени места бяха прекъснати всички инфраструктурни и комуникационни връзки, а десетки хиляди гражданите първо ще възстановяват своите домове воден от разбирането че пред нас като представители на институциите стоят редица задачи до пълното възвръщане към нормален живот на пострадалите райони още от първите дни се свързах с местните власти за реалните измерения на претърпените щети. получих официална информация от повече от сто общини в засегнатите тринадесет области на българия която предадох на централните власти. Натисканията за компенсации от фонд солидарност работеха две български правителства а с получените средства ще се подпомогне възстановяването на публичната инфраструктура на засегнатите региони в които живеят над три милиона и триста хиляди мои сънародници. благодаря господин председател. подкрепих доклада за корекция на бюджета във връзка с мобилизиране на средствата от фонд солидарност но считам че отпуснатата финансова помощ за България е крайно недостатъчна. напълно несправедливо е държава членка с доказани понесени щети над триста и единадесет милиона евро да получи едва десет шест милиона евро. настоявам действащият механизъм на фонда солидарност да бъде преосмислен и променен така че да бъде по полезен и да върши това за което е създаден. струва ли се на някой в залата справедливо една от най засегнатите държави в евросъюза а именно българя да получи шест пъти по малко финансова помощ от съседната нам република сърбия която дори не е член на европейския съюз но ще получи шестдесет милиона евро компенсации. на девети декември поставих този въпрос и пред европейската комисия. искам да отбележа че този механизъм вместо да помага очевидно дискриминира по засегнатите и по бедните държави каквато за съжаление към момента е българя. счита ли наистина някой че с десет шест милиона евро ще се поправят нанесени щети от повече от триста милиона? и това пак повтарям говорим за един от най пострадалите региони северозападния който същевременно е най бедният в европа. пак казвам механизмът трябва да се промени защото той ощетява по бедните държави лишава ги от адекватна помощ и ги оставя на практика сами да се спасяват. това не е солидарност. благодаря ви за вниманието е изключително важен. 86 милиона евро ще се използват за помощ на Харватия, България и Сърбия след наводненията, които засегнаха региона през месец май. Това е една значителна сума. Тя ще отиде за покриване на част от щетите. Нека да не забравяме обаче, че трябва да се заделят средства и за мерки по превенцията. Защото много често, все по-често наводненията се случват в Европейския съюз. Откъде трябва да дойдат средствата? Според мен те трябва да дойдат по фонда от Европейската инвестиционна банка. Ако имаме такива средства, ще можем да предотвратим подобни катастрофи за бъдеще. Следващия оратор. Е, благодаря. Коригиращия бюджет номер 7 за 2014 година е изключително важен, защото дава възможност да се изплаща средства от Фонда за солидарност за Република Харватия. След големите щети, които бяха претърпени след наводненията, от които пострадаха десетки хиляди домакинства през настоящата година. Това стана както в Харватия, така в Босна, в Сърбия и, и, и е, в Босна-Херцеговина е, Трудностите бяха изключително големи. Наложи се да се направи една от оценка от около 300 милиона. И Харватия обаче ще получи около 9 милиона за наводненията и за природните бедствия. Като цяло Харватия ще получи 16 милиона евро и аз смятам, че тези средства ще дадат възможност на Харватия да окаже помощ на най-засегнатите региони. Благодаря ви gospodine predsjedniče upravo su Господин благодаря ви, господин председател. Именно такива бедствия бяха причина създаването на фонда Солидарност и благодаря на Европейската комисия за проекта за мобилизиране на фонда. Средствата, които ще бъдат отпуснати, не са достатъчни, за да, бъдат, за да се справим с всички щети, но все пак това е проява на солидарност на европейско равнище. Имаме нещо обаче от по-добри системи за превенция на наводненията, защото настоящите системи са прекалено стари. Съгласно директивата, която е в сила в момента, до 2020 година Харватия трябва да инвестира приблизително половината от размера на държавния си бюджет за подобряване на системите, а предвид а, факта, че щетите от наводнение са в размер от 300 милиона евро, се питам откъде се очаква, че ще намерим тези средства. Ето защо се надявам, че Европейския съюз, благодарение на Фонд Солидарност и други държави, ще помогнат на държавите членки да подобрят своите системи. Госпожа Томашеч, аз гласувах по този доклад, но точно както и много други хора се притеснявам относно промените за 2014 година и проекта на бюджет за 2015 година. Искаме в държавите членки да има бюджетна дисциплина, е, принуждават ги държавите членки да харчат пари, с които не разполагат полагат. Институциите обаче също се държат безотговорно. Как може Европейския съюз да се радва на доверие, след като не може да внесе порядък в собствените си финанси? Харватия беше една от държавите, е, която беше най-сериозно засегната от наводненията през май. Много хора живеят в фургони, в контейнери тук водим някакви абстрактни е, дебати, а хората са засегнати от е, конкретно природно бедствие. Така че трябва да им помогнем по конкретен начин. Аз гласувах за така или иначе. Благодаря. Преминаваме нататък към новия бюджет. Господин Шолтеш. Отсъства господин Муди. Thank you, President. Благодаря, господин председател. През октомври моите колеги от Лейбористската партия гласувахме за това Европейски съюз да направи повече от това, което получава. И от тогава до сега ние виждаме вдъхновителни е, принципи, както фила седна на каца на планетата. Като че ли става въпрос е, за някаква пералня, е, която е на хиляди май, е, мили от тук. Виждаме огромен проект от тук е, с е, много от е, унищожителните големите съкръщения в бюджета, които ще засегнат общините, ни, малките средните предприятия, а също така и научните работници в моята страна. Няма достатъчно релокиране на средства от средства, примерно от нашето месечно посещение в Страсбург. Това е красива, красив град, обаче не е правилно използване на време и на средства. Всъщност тези европейски пари трябва да доведат до добавена стойност на нашите граждани граждани е, и за да изпълняваме нашите национални отговорности. Аз гласувах за този бюджет и се надявам да работи както трябва през 2015 година. Господин Нунес има думата. А, няма го. Тогава господин Морети има думата. Си, сеньор президент. Госпожа Морети, благодаря ви, господин председател. въпреки ми, че одобрихме бюджета, смятам, че трябва да направим много повече. Трябва да се изпълним усилията, положени от социалистите и демократите. И фактът, че за пореден път съвета се озова в ръцете на някои държави членки, като Франция, Германия и Обединеното кралство. Въпреки това, все пак успяхме да постигнем някакъв напредък по отношение на ангажиментите, които искаме да запазим по отношение на Хоризонт 2020 и Еразъм Плюс, например. Но ние продължаваме да, да сме напълно ангажирани за една цялостна реформа на бюджетната процедура. Председателят продължаваме с доклад за бюджет за 2015 година. Колегата Чинич има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че Европа трябва да направи повече в тази връзка, но гласувах за доклада, защото растежа в средствата за поети ангажименти ще ни даде възможност да заделим повече средства за някои от най-важните цели на програмата Европа 2020 година. А пък тя има една много благородна цел, а именно да се увеличи растежа и работните места. Освен това, искаме да се увеличи конкурентоспособността на малките и средните предприятия. От своя страна това ще доведе до по-голяма заетост, по-добро бъдеще на младите хора. В някои райони на Европа младежката безработица е изключително висока. Мисля, че онова, което направи парламента по отношение на коригиращите бюджети за 2014 година е добро, тъй като така ще се гарантира последователност и ще успеем да дадем средства за много пострадали райони от кризата, като Сардиния, например, където има много голяма безработица. Господин Балцо. Господин председател, от е, името на нашата група, ние можахме само да гласуваме срещу бюджет за 2015 година на Европейския съюз, защото и бюджет отново е, повтаря но, е, старите неолиберални принципи, е, които вече познаваме от миналото. Вие като мнозинство отхвърлихте всички изменения, които ние предложихме, за да внесем е, метода, който се прилага тук, за срок от 7 години. Това е нещо много важно. Е, е, имаме 4,5% намаление на бюджета. Имаме освен това и чувствително намаление на кохезионните фондове. Това означава, че така наречените централни страни и перифериите, т.е. разликата ще се задълбочи между тях. Е, ние говорим за економика, е, за унифициране на Европейския съюз, но е, цифрите говорят нещо различно. Господин Малекич. О, Госпожа Малетич. Споразумението по бюджета за 2015 година беше постигнат в рамките на помирителната процедура. И аз подкрепих споразумението, защото е важно още от началото на до година да можем да осигурим плащанията но бюджета за 2015 година няма да разреши всички проблеми. Все още чакаме институциите да поемат по-голям ангажимент за разрешаване на този съществен проблем. 142 милиарда евро са предвидени в момента но това представлява важно, значително намаляване в сравнение с първоначалното предложение на Европейският парламент от 246 милиарда евро а, очевидно средствата са недостатъчни. От 2010 година насам се натрупват неплатени задължения и трябва да се преодолее тази трудност. която Корбет. Година след година някои държави членки отделят изключително внимание на нивото на харчене в Европейския съюз и не обръщат внимание на съдържанието. Аз мисля, че съдържанието и цифрите са тясно свързани и трябва да гледаме повече нещата по съдържание. Ако можем да използваме европейския бюджет за онези места, където като харчим на европейско ниво, спестяваме пари на европейско, на национално ниво, по-скоро чрез економия от мащаба, то ще бъдем много по- полезни и успешни. В тази връзка мисля, че растежа през последните години в бюджета за научна дейност показва, че трябва да се работи за постигане на, на, на, на по-добри резултати, макар че той така или иначе трябва да се цитира като добър пример за харчене на средства и не на последно място в моята страна. Благодаря. Госпожа Харкин. Благодаря ви. Аз също гласувах за бюджета 2015 година. Както повечето от членовете на настоящия парламент бих предпочела по-голям бюджет, обаче трябва да знаем, че това са пари на накоплаците. Аз гласувах поради изменение 4, защото всъщност то почти увеличава настоящите суми и т.е. трябва да се увеличат носките, тези, които които имат най-голям брутен вътрешен продукт или БНД. В Ирландия ние сме 6 до 2008 година, така че ние не можем да си позволим да увеличим нашата вноска в бюджета, така че трябва много да внимаваме за това какво се иска тук. Аз гласувах и против изменение 5. Там трябва да се направи нещо повече в подкрепа на държавите членки. Ние вече го правим чрез кохезионните фондове, чрез социалните фондове, Хоризонт 2020. И това е всичко, което можем да направим с бюджета, освен ако не намалим знаем сумите по някои от фондовете. И аз смятам, както много вече казаха, че ни е необходимо да погледнем как, доколко добре харчим пари, доколко ефективно харчим парите, вместо непрекъснато да искаме от гражданите нещо повече и много е, често, е, без да имаме предвид, че хората не могат да си го позволят. Председателят е, сега пристъпваме към предложението за е, е, сигурността в Европейски съюз. Госпожа Ферара. Скузи. L'Europa ha il dovere di compiere ogni sforzo. Благодаря ви. Европа трябва да положи максимални усилия, за да гарантира максимална сигурност на своите граждани. Изправени сме пред много големи предизвикателства, пред сигурността в днешно време и високо ценя усилията на Европейския съюз за справяне с тези предизвикателства. При все това трябва да признаем и да заклемим един, едно явление, което все повече се разпространява на континента ни. Става въпрос за увеличаването на корупцията увеличава също така и дейността на организираната престъпност. Ето защо имаме нужда от ам, колективни решителни действия за борба с тези явления. Имаме нужда от решителни законодателни мерки, като се започне с ам, преглед на списъка на уловните тежките престъпления и изготвяне на общ списък на престъпленията на организираната престъпност, като по този начин ще се подобри ефикасността на сътрудничеството в тази област. Благодаря. Е, госпожа Чинич има думата. На микрофон. Е, е, си, адеса си. Грация, президент. Микрофон, ако обичате. Благодаря, господин председател. Резолюцията говори за свобода, сигурност, правосъдие. Тези три цели трябва да бъдат постигнати паралелно. Основните права не винаги са били зачитани. Имаме нужда от ефикасна стратегия, която трябва да бъде и под контрол. Първо имаме нужда от ефикасна стратегия. Ето защо тук трябва да спомена съобщението на комисията относно новата стратегия за вътрешна сигурност. Там има принципи, които можем да подкрепим. Борбата с трафика на хора, от страна на престъпни организации, борбата с корупцията, която трябва да се извършва в по-тясна връзка между държавите членки и агенциите на ЕС. Трябва да използваме инструменти за разследване, които са общи и естествено да осигурим гаранции по силата на директивата за защита на данните. По всички тези причини аз подкрепих резолюцията. Possiamo passare не виждам госпожа Доц в залата. Можем да преминем към резолюцията за палестинска признаване на Палестина за държава. Госпожа Форенса има думата. Благодаря, господин председател. Според мен това е важен ден за Европейският парламент и се надяваме, че ще доведе до обрат в съпротивата на палестинския народ и, и ще доведе до признаване на Палестина за държава, както и за мирния процес. 135 държави вече признаха Палестина за държава, затова приканвам всички колеги тук в Европейският парламент да посетят страната и лично да видят разрушенията, до които доведе войната от държавата Израел. Палестина винаги е настоявала Европейския съюз да има ролята на посредник, по-различна роля от тази на ООН. И считам, че настоящата резолюция е стъпка именно в тази посока. Това е действително повратен момент, тъй като Европейският парламент, Европейският съюз като цяло трябва да работи за мира и сигурността и на двата народа. La parola onorevole Vallina. Госпожа Валина има думата. Тя не е в залата. В такъв случай давам думата на госпожа Андерсън. Thank you. I voted in favor of the joint... Да, благодаря ви. Съвместната резолюция би трябвало да бъде една принципна стъпка напред към решаване на проблема. Естествено, в съответствие с международноправните договорености, държавите членки би трябвало да признаят официално държавата член в рамките на границите от 1967. Признаването на палестинската държава е, е от огромно значение за палестинските граждани. От 66 години е, се очаква да се направи тази стъпка в съответствие с съответните резолюции на международната общност е, Движението, което представлявам, е, смята, че би трябвало при всички положения да се спре с е, разрушителните действия на територията на Палестина. Support... Колегата Карти, аз подкрепих заедно с колегите резолюцията за държавността на Палестина. Мисля, че трябва да приветстваме тази стъпка на парламента, но също времено и парламента и държавите членки трябва да направят много повече в подкрепа на палестинския народ. Палестинската държава трябва не само да бъде призната, а и да бъде жизнеспособна. защото това, което прави Израел по отношение на ивицата Газа е абсолютно незаконно. Държавите членки Европейския съюз трябва да гарантират невъзможността на такива атаки в бъдеще. Израел непрекъснато нарушава международното право и това е абсолютно неприемливо. Сега правим първата малка стъпка, но остава много работа. Благодаря, колегата Себастия. Благодаря, господин председател. Тази резолюция не е съвършена, тъй като ние не, заклем, не заклеймяваме непрекъснато нарушаване на международното право от страна на Израел. Но има надежда, тъй като има постигнат консенсус и тъй като ние признавам, показваме, че Европейският парламент иска да подкрепи изграждането на палестинска държава. Така се признава правото на палестинският народ да живее свободно на своя територия, да има международно призната държава, и да се гарантира социалната справедливост и бъдещето на този народ. По този начин ние сме в челните редици на мирния процес. Ние липсвахме от това място дълго време. Време е да се върнем. Благодаря, госпожа Сведрова. Děkuji, pane místopředsedo, za udělení slova. Благодаря, господин председател. Е, бих искала да обясня защо не подкрепих е, резолюцията за признаването на е, палестинската държава. Това признаване е възможно и желателно, ако и двете страни постигнат споразумение за признаването на палестинската държава в резултат на преговори. Но в резолюцията, която бе прията от Европейския парламент, това не се посочва достатъчно ясно. И затова тя може да се използва за е, цели, които ние не бихме желали да обслужваме. По тази причина аз не подкрепих тази резолюция. Има думата Бесера Бастеречея. Не е тук. Колегата Скрипек. Благодаря, господин председател. Ние гласуваме за признаването на палестинската държава. Аз също мисля, че решението е решение на две държави, но гласувах против резолюцията по две причини. Първо, подкрепата за тази резолюция нарушава второто споразумение от Осло от 1995 година, член 16 който гласи, че държавността на Палестина зависи от изхода на преговорите. Следователно, ние можем да поставим тази стъпка под въпрос на второ място. Струва ми се, че съществува опасността де-факто ние да признаваме терористичната организация Хамас. Днес имаше прес съобщение, съгласно, Хамас, от, съгласно което Хамас по процедурни причини отпада от списъка на терористичните организации. Иначе аз разбира се отчитам правата на палестинците, но ми се струва, че признаем ли държавата, поставяме още една пречка пред мирните преговори. Мнозина ще възприема тази стъпка като пълно признаване на Палестина. Мисля, че и за Палестина, и за Израел това е стъпка назад. Хваля за беседо. Господин Солтеш, благодаря ви, че ми давате думата, господин председателю. В своята история Европейският съюз е изразявал подкрепа за мирното разрешаване на конфликта между Палестина и Израел и се е опитвал да намери най-доброто решение което да сложи край на ежедневното насилие. Това го правим вече десетилетия наред. Европейският парламент още през 2012 година прие резолюция, в която се подчертава, че мирният диалог е единственият път, който би довел до трайно разрешаване на конфликта. Днес чуваме какви са основанията срещу признаването на Палестина за независима държава. Признаването на Палестина е пречка за мир, се казва, ако е така. Този мир трябваше да е постигнат отдавно. Аз съм за това Палестина да се признае за независима държава, тъй като в 21 век това е единствения път за мирно разрешаване на конфликта. Благодаря, госпожа Харкин. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че днес с голямо мнозинство и само с 88 гласа против Европейския парламент прие резолюцията. Нещо, което ще бъде подкрепено и от Ирландския парламент. Има много дейности, много действия във връзка с този въпрос. Е, но радостният факт е, е на лице. Е, по-голямата част от членовете на НП, на социалисти и демократи, на либерали, на зелени подкрепиха признаването на Палестина за държава и нашата резолюция в тази връзка. Естествено, в рамките на решението от 67 година и с тези граници от 67 година. Израел се нуждае от е, сигурност, е, Палестина се нуждае от е, омиротворяване и спокойствие на границите и аз смятам, че ние дадохме малък принос в това отношение. Господин Пикола има думата. Заедничко резолуцию Европского парламента о принципиалном признанию палестинской държавности. Съвместната резолюция на Европейския парламент относно признаването на палестинската държава, според мен е началото на един исторически процес. Резолюцията е добре дошлия компромис между политическите групи в парламента. Ние подкрепяме основната идея, по-скоро не сме на едно и също мнение за това как да се разреши конфликта. Конфликт, който имаше ужасяващи прояви тази година. Мисля, че трябва да се търси устойчиво решение. Ще цитирам един израелски политик, който казва, че Израел не може да търси идеалния партньор. Ние бихме искали те да приемат резолюцията на Европейския парламент и да се да сътрудничат на мирските преговори. Госпожа Бойлан. Гордея се, че днес гласуват подкрепа на този доклад като стъпка в вярна посока за признаване на палестинска държава, въпреки че отдавна трябваше да се реши този въпрос, но тази резолюция показва общо европейското движение в подкрепа на палестинска държава. Ирландия се присъедини към това нарастващо движение. Шинфейн настоя правителството да признае палестинската държава. Израелските действия, като последната разрушителна война в Газа и непрекъснато разширяване на законните колонии на западния бряг е, затрудняват е, хода на преговорите. Международната общност подкрепя своята е, палестинската държава и това трябва да е силен сигнал, че палестинската държава е важна за постигането на напредък и за един смислен, мирен процес. Благодаря ви. Господин Зани има думата. Благодаря, господин председател. Несъмнено, тази резолюция бе прията с голямо мнозинство от Европейския парламент. Но аз мисля, че тук имаше повече място за а, въздържане. А, така както и аз се въздържах при гласуването. Да, някои от елементите в тази резолюция са, заслужават подкрепа, но Изключително важно е Европейския съюз да предприема много повече усилия, за да изиграе една важна, определяща роля при преговорите в духа на решението за двете държави. Върховният представител Могерини ще има нашата подкрепа. Това е, изисква повече време е, и повече усилия, както от европейските институции, така и от държавите членки. Признаването на е, Палестина като държава по един едностранен, едностранчив начин, всъщност може да бъде само пречка за е, бързия процес на успокоение и умиротворяване. Госпожа Дели, скъпи колеги, не бива признаването да бъде срамно. Повече от месец се борят евроскептици и консерватори. Виждаме, че се повтарят неща от миналото, но Европа за първи път поставя нещата черно на бяло Европа е на страната на мира. Разбира се, тук има празноти. Ние не заклеймяваме действията на Израел, които са основна пречка за мира. Аз се надявам, че съвета със сигурност на ООН ще се произнесе за спиране на заселванията до 2016 година. Ще бъде достатъчно смел да каже стига. Имайте предвид обаче, че в Европейския съюз се чуха и други гласове за признаването на палестинската държава. И днес нашите приятели от Палестина и Израел знаят, че сме на тяхна страна. В крайна сметка, палестинската държава е нещо, за което се настоява отдавна. Господин Гил. Благодаря. ЮКИП е за решение с две държави. Лично аз считам, че признаването на Палестина ще улесни международната общност да доведе до реализиране на решението за две държави. Надявам се, че Палестина ще бъде призната. Но това, което гласувахме днес, призвава комисията да предприеме действия. Аз не вярвам в Европейската комисия. Вижте а, какво прави в Украина, в Либия, в бивша Югославия. Империализмът на Европейския съюз е разрушителна, дестабилизираща роля в света и аз няма и не мога да я насърча. Признаването на държави само по себе си е държавен акт. Затова поставям под въпрос признаването на Сомалия, тогава ми беше отговорено, че комисията няма компетенцията да признава държави. Затова аз не считам, че е, Европейския съюз не трябва да действа, сякаш самият той е държава. Благодаря, господин Жедовски. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за е, това, че правилно произнесохте името ми. Аз предварително бях казал, че няма да подкрепя тази резолюция, тъй като текстът на резолюцията всъщност не решава проблема. Смятам, че Европейския парламент сбърка днес, приемайки тази резолюция. Ще повторя това, което съм казвал –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 Дискусията е, е много интересна, естествено, но тук трябва да е, не разграничаваме нещата така на черно и бяло. Е, би трябвало да се проведат двустранни преговори и едва тогава, естествено, ще можем да говорим за спокойствие и мир. Е, е, тоест, необходима е повече е, политика на дипломацията. Самоопределението на народите е изключително важно и то, е, според мен, решението е в двете държави, но би трябвало да не изпреварваме преговорите между Израел и палестинските власти. Много важно е, естествено, всичко това да стане в рамките на територията на а, Палестина от а, границите от 67 година да бъдат смазани, спазени и само така действително ще допринесем за решаване на конфликта. Председниче, glasovala съм за ову rezoluciju jer održava moje stajalište kao i stajalište europskih pučana o uspostavi... Госпожа Петир, да, аз ще изразя и моето мнение и мнението на ЕНП. Е, ние Смятаме, че е, е необходимо е, добро функциониране, е, отхвърляне на всякакви действия, които имат терористичен характер. Е, така че е, по тази причина не мога да се съглася с е, мнението, наложено от по-големите политически групи тук. Всъщност ние, признавайки, така да се каже, държавата Палестина, признаваме и Хамас, една групировка с терористични уклони международните организации, Женевската конвенция също трябва да имат да се имат предвид. Затова призовавам отново към това да се започнат преговори, Палестина и Израел да седнат на масата на преговорите и само по този начин действително ще успеем да въдворим ред. Е Господин Захрадил. За двоу důvodů. За първа Европски парламент. Европейския парламент, според мен, за пореден път се меси там, където не му е работата. Нито Европейския парламент, нито Европейската комисия имат правомощия да признават държави. Въпросът е изключително деликатен. Знаем, че позициите на държавите членки са разнородни но въпреки това Европейския парламент се опитва да стигне до обща позиция и това е огромна грешка. Всъщност, днешното гласуване е в полза на радикално настроените палестинци. Ако Хамас е отпаднал от списъка на терористичните организации, то като съчетаем това с гласуването днес, мисля, че очевидно се изразява подкрепа към тези групи, които не бива да подкрепяме, защото те се занимават с насилие и тероризъм. Госпожа Доц. Аткинсон. Аткинсон. Аз подкрепям решение с две държави, както и партията ми. Но как може да се признае една държава Палестина, след като се твърди, че Европейската комисия няма такива правомощия. Хората са ме изпратили тук, за да не допускам да се нанасят щети, а сега виждаме, че такива щети се нанасят извън пределите на Европейския съюз. Сеймор има думата. Аз няма да се извинявам да повтарям това, което беше казано от колегата, тъй като беше изпратен имейл, преди който се казваше, че комисията няма правомощия за признаване на държава. Това означава ли, че това, което се пише от европейските институции, няма никакъв смисъл? Благодаря, колегата Джейнс. Благодаря. Много важен и емоционален бе момента, свързан с резолюцията за признаването на държ... Палестина за държава. Аз обаче не подкрепих тази резолюция, тъй като Европейския съюз няма такива правомощия. Той не може да признава държави. Е, е, ние не бихме могли да допринесем с нищо е, приемайки подобни резолюции, няма и правни основания за приемането на тази резолюция и приемането и бе всъщност един безпредседентен акт. Необходимо е при всички положения да помогнем на двете страни в региона на палестинските власти и на Израел да намерят мирно решение на въпроса. Колегата Кобърн, господин председател, гласувах против признаването на палестинската държава, защото признаването не е сред правомощията на Европейския парламент. Иначе комисията се обърна към моя колега Карвар за да обясни, че Европейския съюз не може да признава Сомали Ленд или която и да било друга територия, докато сега го правим. Следователно, това признаване на Палестина е незаконно. Европейската комисия го е заявила писменно и вие, господин председател, трябваше да не позволите такава стъпка, но не го направихте. Признаването трябва да се остави на националните държави и Обединените нации. Защото ние не сме гласували за държава в Европейския съюз, а за търговски блок. Не можем да решаваме по този начин проблемите на Близкия изток. По-добре е да се опитаме да положим усилия срещу дефицита и сриващото се евро, а не да търсим такива задачи. Благодаря. Аз се запознах с текста на резолюцията, казва председателят. Искам само да подчертая, че съм се запознал с текста на резолюцията и той беше много ясен. Няма ефективно признание, а само подкрепа за признаването. Това е политически документ без законодателна сила. Добре, можем да продължим нататък. Преминаваме. А, всъщност имаме още един оратор, господин Касталло. Благодаря, господин председателю. След 77 години на страдание и смърт една от, един от най-кръвопролитните конфликти в историята продължава да е отворена рана в сърцето на Средиземноморието. И тази резолюция не означава край на процеса, но е стъпка в тази посока. Затова се радвам, че имаше такова голямо мнозинство в подкрепа от този парламент. Държавите членки са тези, които трябва да признаят държавата. Това трябва да бъде хармонизирано, не да я има хор от различни гласове, а да говорим с един глас. Палестина и Израел трябва да разрешат конфликта, но ние сме посредници. Трябва да се гарантира сигурността и на двете държави в региона на базата на върховенството на закона, като се приобщат различните фракции, като се гарантира социалната справедливост. Парите не са достатъчен аргумент. Ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да не допуснем продължаване на този конфликт между Палестина и Израел, но ни предстои още много работа и трябва да държим сметка за това. Благодаря. Преминаваме към проекта за резолюция за положението на стоманодобивната промишленост в ЕСА. Е. Давам думата на госпожа Форенса. Президенте, коме сапете, ла questione dell'acciaio è una questione... Благодаря, господин председател. Темата стоманодобив, стоманодобивна промишленост много ни вълнува. Имаше немалко инциденти и аварии в стоманодобивни заводи. Много а, деликатна е ситуацията и би трябвало а, една, а, да, да се съобразим с исканията на работниците. Имаше делегация а, на работещите в стоманодобивния сектор, която дойде и в Брюксел, и в а, а, Страсбург. А, тъй като днес обсъждахме въпроса за инвестиционния пакет е, на господин Юнгер, е, трябва да е, видим как точно ще се подпомогне развитието на промишлеността и на економиката в Европа. Като че ли няма да е чак толкова лесно да, стоманодобивният сектор се среща с много затруднения във връзка с дъмпинга по отношение на екологичните стандарти, социалните стандарти и така нататък. Картин Дарлинг. With... Аз самата съм от стоманодобивен град. Хиляди работни места са в този сектор – 2009-2010 година местната общност се бореше яростно да спаси стоманодобивната индустрия и пещите. Трябват ни обаче инвестиции, за да се подобрят технологиите и да има работни места в една индустрия с устойчиво бъдеще. Приветствам решението за Тисайд и градския клъстер там, защото това означава много повече работни места, още 20 000 в местните индустрии. Наистина подкрепям резолюцията. Тя е призив към комисията и държавите членки да работят с този отрасъл и в крайна сметка да изпълнят плана за стомана в Европейския съюз колегата Джуфрида. Нека ви напомня, че е, за Средиземноморието ще обясняваме гласуването си утре, защото в 2.45 ще трябва да прекъсна заседанието. Необходима е подготовка е, за продължаването на пленарното заседание в 3 часа. Госпожа Джуфрида. Чайо и Неуро. Стоманеодобивната промишленост в Европа има да играе съществена роля. Тя е от особена важност за много държави членки. Затова е правилно тя да бъде приоритет в промишлената ни политика. Поради своя мащаб и работните места, които създават, тя играе важна социална роля. 350 хиляди преки е, работни места съществуват в този сектор. Трябва да говорим за конкурентоспособност, за конкуренция, за търсене, за внос, за износ. Но още по-важно е и приоритет, е, за който трябва да говорим, е социална отговорност и социална закрила. Всичко, което е свързано с е, подкрепа на този отрасъл, не трябва да бъде за сметка на работниците. Наша роля, господин председателю, е да гарантираме, че Европейската комисия няма да губи от погледа си социалния диалог, когато се занимава с въпроси на промишлеността. Благодаря ви. Да, това прави, когато бях комисар по промишлеността. Имаше контакта с синдикатите. Благодаря, господин председател. Повече от 40 хиляди е, бяха местата, които е, се загубиха в е, стоманодобивната промишленост и е, през следващите години тази цифра ще нарасва все повече. Това е прогнозата на председателя на работещите в стоманодобивния е, отрасъл. Една някои от нашите най-големи предприятия междувременно вече е, изнесоха производството си. Е, ние загубихме важни предприятия. Е, нашето правителство в Австрия бе критикувано много, е, именно поради това, че АТС ни напусна, тъй като Емисионните сертификати очевидно не са изключително благоприятни в момента. За предприятията около 230 милиона плаща, да кажем, за емисионни квоти едно от най-големите предприятия в Австрия, в Асталпин. Е, много важно е, естествено, е, да е, подкрепим работещите в стоманодобивния отрасъл и също времено да не позволяваме големи предприятия да отиват в САЩ или на друго място в света, а трябва да ги запазим, трябва да създадем условията. Благодаря. Скъпи колеги, още веднъж технократите в Брюксел демонстрират добра воля. Стоманодобивната индустрия е заплашена в Франция. Повечето предприятия може би ще затворят врати, защото Китай и Индия са по-привлекателни. В Франция бяха загубени 40%, докато Същевременно политиките на Брюксел десетилетия наред водят до митнически защити и нещо, което е в ущърп на свободния обмен. Мисля, че това, което се прави е наистина обида за работниците, които от 30 години са безработни. Същевременно ние не бива да обслужваме само интересите на капитала и финансистите. Господин Гаспара не ето, госпожа Билде не ето, госпожа Грифин. Благодаря. Аз силно вярвам, че възстановическото възстановяване на Европейския съюз зависи от силна производствена база и стоманодобива в Европейския съюз трябва да е устойчива, печеливша част от всичко това. Аз се подписах по тази резолюция. Питам комисията какво прави, за да се защитят ключови отрасли във всички държави членки, за да се спасят работни места в целия Европейски съюз. Европейската комисия трябва да защитава социални, економически, екологични стандарти в целия Европейския съюз, като работи в тясно сътрудничество с социалните ни партньори. Комисията следва да има предвид спешната необходимост да се създаде, разработи една декарбонизирана економика, използвайки технологии за улавяне и съхранение на въглерод. Затова аз призовавам комисията да поеме ангажимент да разработва висококачествени енергоефективни процеси производствени процеси, да създава качествени работни места в рамките на индустриалната ни политика. Благодаря ви. Давам думата на Лопес Белмехо. Благодаря, господин председател. Ние подкрепихме резолюцията, тъй като смятаме, че в никакъв случай не бива да се е, е, поставя въпроса е, защо точно е продадено предприятието, за което толкова се тревожат големите политически сили в Испания се изкупуват предприятия в щамодобивния отрасъл, които отдавна вече съществуват и работят в определени райони. И ето, че е, в момента всъщност олигополите е, печелят. Това едва ли е от полза за отрасъла, това не е от полза и за хората, които работят в него, и за държавите. Е, би трябвало отново да върнем стоманодобивните предприятия е, в ръцете на държавата. Това е един стратегически отрасъл и затова е, не бива да ги разпродаваме и да не ги продаваме на големите е, мултинационални компании е, хората, работещи в е, своя отрасъл, се борят за бъдещето си и за бъдещето на промишлеността. Госпожа Киничи, благодаря ви, господин председател. Стоманодобивната промишленост ВЕС винаги е била стратегически отрасъл. Няма съмнение, че този отрасъл е имал много важна роля в миналото, бил е много значими за економическото възстановяване на Европа, но сега е изправен пред трудности във всички държави и членки. С тази одобрена резолюция ние призоваваме за възстановяване на сектора. Той беше засегнат и от кризата. Много от компаниите в този отрасъл предпочитат да изберат друго място по света. Трябва да мислим за опазването на околната среда и за интересите на работниците. Необходимо е тази индустрия отново да стане конкурентна в европейски план. Благодаря и накрая госпожа Спираки. Okay. кире проведра и перпшив. Благодаря, господин председателю. Аз гласувах за проекто резолюцията, тъй като исках да подкрепя работните места, които се създават в стоманодобива в Европа, в Гърция, в много градове има такива предприятия. Съгласно статистиката от Гърция, за 2012 имаше спад от 58% в сравнение с 2007 сравнено с нивата преди кризата, националното търсене е спаднало с 82%. С други думи, ние се връщаме на нивата от 1962 година, когато вноса на Гърция спадна с 59% и това е само за периода от 2009-2014 година. Същевременно ангадиментите за трите основни стълнодобени предприятия в Европа са над 1 милион. Ситуацията е драматична, особено за работещите в отрасъла. Ето защо е, е важно да използваме цяло потенциала, който е на лице, да намалим разходите, както и разликата в тези разходи за отделните държави членки. Трябва също да гарантираме създаването на търговска марка за стоманодобивните изделия, произведени в Европейския съюз. Благодаря ви. Прекратяваме заседанието до 3 часа.